Тук се намаля осветлението. Вероятно това е за економия, на енергия. А, и а, а, това е много на място, защото сега кратко представяне на доклада за предизвикателствата свързани петрола. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, газовата криза от януари има и една положително последствие това е, че във всяка държава членка всички е, мислят доста повече за енергийната ефективност, отколкото по-рано. Е, и се говори за увеличаване на капацитета за съхранение на енергия, за по-добри на мрежи, за пренос на енергия и прочие. Но като цяло стабилността на енергетиката не получава достатъчно внимание. И затова е много добре това, че имаме доклад в отговор на националните планове за действие. Енергийната ефективност може да ни даде възможност да постигнем удивително добри резултати за много малко време. Както наскоро каза комисаря Пи Балкс, ако изключваме електроуредите, вместо да ги оставяме на режим на готовност, можем да спестим изключително много електричество. И така можем да намалим зависимостта на страните от Европейския съюз от трети страни. Също така не трябва да забравяме, че по-добрата енергийна ефективност може да е, помогне и на най-бедните в нашето общество, защото те ще плащат по-малко за комуналните услуги. Различните законодателства в Европейския съюз водят до различни резултати и е, е добре това, че всяка държава членка е изляза с доклад, в който описва предприятите мерки след решението от 2006 година. Трябва да очертаем е, стъпките, които е необходимо да се предприемат за напред. Нека да, подчер... да спомена някои от важните елементи на този доклад. Първо, призовава се Европейската комисия по-остро да реагира срещу забавянето на някои от е, тези доклади и също така да се проверява внимателно дали тези е, доклади е, действително отговарят на ангажиментите поети от държавите членки. Също така има големи разлики между плановете за действие и това, което се е случило в действителност, това, което действително е направено. И е, не трябва да забравяме, че в момента не всички граждани могат да си позволят да предприемат специални мерки за увеличаване на енергийната ефективност на жилищата си. За бъдеще трябва да продължим да, да даваме а, а, приоритетно място на енергийната политика. Европейския съюз трябва да продължи да създава и подобрява законодателството в областта на енергийната ефективност. Добре е да има по-строги стандарти за сградите. И държавите членки трябва да провеждат и допълнителни технически проучвания в тази област, както и кампании за информиране на обществеността. Потребителите много често не знаят какво значи енергийната ефективност и ако разберат, ще са много по-готови да инвестират в нея. Също така, във времената на економическата криза в никакъв случай не трябва да забравяме и пренебрегваме е, енергийната ефективност, да не говорим, че тя може да създаде допълнителни работни места. Благодаря. Давам думата на комисаря. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от тази възможност е, да говоря по оценката за енергийните планове на държавите членки. Ще бъде представен синтез на тази оценка на комисията през пролетта. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на докладчика господин Гюрк за извършената работа, да благодаря на комисията по индустрия, научни изследвания и енергетика на Европейския парламент за съществения принос. През изминалата година комисията ясно подчерта, че енергийната ефективност е, е първият приоритет в енергийната политика на Европейския съюз и важен способ за достигане на целите 3 пъти по 20 до 2020 година. Директивата за е, енергийната ефективност и енергийните услуги създава е, задължения за държавите членки да представят национални планове за действие, за да посочат по какъв начин ще достигнат е, целите за енергийна ефективност. Първоначално те трябваше да се представят до 30 юни 2007, но за съжаление много държавите членки се забавиха Последните от тези доклади пристигнаха през юни миналата година в комисията. Комисията е направила всички индивидуални оценки и изпрати писма с оценката до държавите членки. Редица двустранни срещи бяха проведени. Много от държавите членки посочиха сами, че исках да подобрят националните си планове за действия през следващите месеци. Както беше посочено от комисията ИТРЕ, първите оценки е, се оказаха полезни. Повечето от държавите членки за пръв път изгодиха е, цялостни планове за действия за енергийна ефективност. Те осъзнават, че е необходимо е, да се проявява по-комплексен подход но тези планове имат ограничена роля. В съобщението си от ноември и други нови документи комисията поиска държавите членки да засили обхвата, да се създаде нов национален план за действие, който да помогне на държавите членки, на бизнеса, на гражданите да пестят енергия. В вашия доклад има изявления, настояващи комисията да настоява да се постигнат целите за енергийна ефективност до 20% до 2020. Това не е обвързваща цел, както знаете, но комисията чита, че в пакета енергетика климат както и предложенията във втория стратегически преглед, е, ние е, бихме могли да реализираме тази цел от 20%. Също докладчика посочва, е, че трябва да се засили финансовата подкрепа. Това се осъзнава от комисията в плана за възстановяване на економиката от ноември, както и чрез други мерки, които целят създаването на работни места, и с акцент върху малките и средни предприятия, също подобряване на енергийната ефективност на сградите и реализирането на други проекти за енергийна ефективност. Беше поет реален ангажимент да се насърчат инвестициите в енергийна ефективност. Това е съществен принос за устойчивото развитие и за сигурността на доставките. Енергийната ефективност има много по-силно въздействие, има положителен ефект върху економиката на Европейския съюз като цяло, създава нови работни места, стимулира економическия растеж, стимулира конкурентоспособността и именно това трябва да правим в тези трудни а, и изпълнени с предизвикателства времена. Благодаря. Благодаря ви. Се утре и накрая кратко представяне на доклада на Роза Мигеле Сарамо за приложните изследвания, свързани с общата политика в областта на рибарството. Благодаря, господин председател.